по европейски депутат, тъй като е декларирал, че няма нищо, което да му пречи да направи това. Сега преминаваме към дневния ред за съвместния дебат по Банковия съюз. Имаме сега пред себе си докладът на Хокмарк по отношение на системата за възстановяване и преструктуриране на банкови институции и инвестиционни фирми, както и господин Симон а, за а, схемите за гарантиране на депозите. Сега давам гос... думата на господин Хокмарк. Две минути. Благодаря, господ... госпожо председател. Днес трябва да разгледаме основите за а, банковата система и, а, бан... и на банковия съюз, като основата на това са а, съответните ни а, законодателни актове. За сега няма никакви общи правила за това как да се подхожда на европейско ниво, а много често и на национално ниво в случай на невъзможност на банките да изпълняват своите задължения. Основното в директивата е, че в случай на изпадане в несъстоятелност това трябва да става по, по а, организиран ред. А, с, определят се основите по какъв а, начин ще се поемат загубите и ще се разпределят отговорностите между съответните органи. Но а, берлинската схема ще бъде първата, по който ще се решават въпросите. А, в случай на системен, системна финансова криза, тогава публичният сектор ще се намеси. Никой от данакоплаците не трябва да поема а, като първа ръка загубите от а, срива на банките. Директивата определя и основите на банковия съюз и единният механизъм за оздравяване. Там се определят правила, които ще въжат за всичките 28 държави членки. Ще имаме еднакви правила в целия съюз. Госпожо председател, според мен това е от особено значение. То означава, че когато в еврозоната се говори за банков съюз, ние няма да рискуваме фрагментация на Съюза по отношение на банките, защото директивата е, за оздравяване и преструктуриране на банките ще бъде крайъглен камък на системата. Това е особено важно, тъй като силата на финансовите пазари се гради на възможността им да действат е, едновременно и синхронизирано на единно на всички финансови пазари. В по-широк план, госпожо председател, днес ще гласуваме по този въпрос в контекста невиждан до сега по отношение на дерегулацията на банковите пазари. Струва ми се, че през миналите две години достатъчно добре мислихме за това, докъде сме стигнали, какво сме постигнали, какво трябва да направим с новото законодателство. Мисля, че всички ни, ние знаем, след въвеждането тези огромни и амбициозни регламенти, как това се отрази на банковите пазари. Всички сме за стабилност на банковия сектор, но също така за възможност за вземане на решение в динамичен план, тъй като подчертаваме необходимостта ръководствата на, всяка, на всички банки да поемат своята отговорност. А, когато а, собствениците на банките не могат а, да направят повече на, от това, което вече са направили, за да спасят банката, то тогава ръководният екип и управляващия орган трябва да поеме също своя дял. Много неща постигнахме. Имаме по-високи нива на изискуем капитал, имаме различни директиви за капиталовите изисквания и така нататък. Предвид на всичко това, а като теглим чертата, ще видим колко много сме постигнали. Сега е време да видим как то ще сработи на практика. Мисля, че е добре сега да разгледаме и някои други въпроси, които ще ни трябват, а именно динамичен финансов пазар. И мисля, че тук а, философският камък е дали ще тръгне а, нагоре економиката в Съюза. Искам да благодаря на колегите е, за е, сътрудничеството, за добрия дух на работа по тази процедура на Елиза, Улф, е, Вики и Филип, на всички техни служители, на секретарията за безценните усилия и експертност, както и на, на Европейската комисия и, тех... и нейните служби за подготовката на този акт сега, като имаме по-стабилна и по-динамична банкова система, да очакваме новият ръст на Европа. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на другия докладчик, господин Симон. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Мнозина виждам тук на първите редове, които заедно с мен водиха тежка борба. Пет години, пет тежки години в този парламент за изграждането на банковия съюз и успяваме в самия край на нашия законодателен мандат да стигнем до гласуване чрез банковия съюз правим така, че а, вече не да накоплатеца ще пада първа жертва, трябва да направим така, че следващия път, когато а, банки, над банките се извие буря, а, няма да повали накоплаците. Заедно с комисията и съвета имаме сега и съвета за системен риск, съветът за оздравяване. А, сега ще имаме и а, схема за гарантиране на депозитите. Тази схема въпреки редица пречки, на които се натъкнахме, а, придоби добър а, окончателен вид. Добре беше, че а, предложихме на първо гласуване, сега на второ, защото постигнахме много. Успяхме да постигнем неща, които преди две години и половина или три съвета никога нямаше да поиска и да чуе. Имаме сега предложение от съвета за фонда за оздравяване, както и схемата за гарантиране на депозите ще бъдат а, един вид а, като а, двойно подсигуряване, т.е. имаме двойно по-голям фактор за стабилност. А не да накоплаците, както до сега, да поемат а, а, тежестта. Преди две години изглеждаше невъзможно европейските граждани да имат бърз достъп до собствените си средства в случай на срив на банките. Всички, които имат сметки в банките, трябва да могат да получат средствата, които държат тях. но обаче трябва да направим така, че до ползването на гранционната схема да не се пристъпва с лека ръка, както бе до сега. Берлинският принцип – се основава на идеята, че рискът трябва да се свърза с поемане на отговорност. Така ще бъде от тук нататък. Успяхме да направим драматичен поврат. Разбира се, това още не е изпробвано в практиката, но даваме си сметка, че ще се налага да се стремим към усъвършенстване в крачка. Надяваме се, че е, и в е, съвета и комисията колегите ще работят до самия край на пълна, в пъл, с пълна пара, за да може да се изчистят на оставащите дребни въпроси. Искам да благодаря на всички, които работиха по досието, в частност на комисара Барние, на литовското председателство на съвета. Те имаха смелостта да се захвалят, захванат с едно досие, което на пръв поглед сякаш бяхме отписали и да го върнат а, в дневния ред. Така днес ще можем да довършим изграждането на банковия съюз в Европа, което е за благото на економиката и на гражданите. Благодаря. Благодаря. Давам думата на съвета. Министър Венеселос има думата. Ευχαριστώ, приключили с тези трудности, пред които се изправихме още през 2008 година. Тогава настъпи една невероятно силна криза, която преустанови растежа. Кризата с публичния дълг доведе и до социална, економическа, дори политическа криза, чието последствия все още усещаме. От февруари 2010 година съм с вас и знаете, че от тогава насам работихме ръка за ръка упорито. Европейската комисия, благодарение на подкрепата на председателя Баросо, представи над 40 законодателни предложения, които имаха за цел да отговорят на кризата и да възвърнат растежа. В рамките на тази архитектура, която създадохме, бих искал да благодаря на господин Каракас и за всички мерки, които бяха взети и които помогнаха на 8300 банки да стъпят на крака. Имаме единна а, книга и заедно с Европейската банка за развитие успяхме да гарантираме депозитите. Чухме преди малко двамата докладчици, Питър Саймън и е, господин Хокмарк. Бих искал да им благодаря на тях, както и на всички членове на парламентарната комисия ЕКОН, както и на докладчиците в Сянка. Благодарение на всички тях успяхме да приемем тези два текста, които се отнасят до вътрешния пазар и а, които представляват а, единно споразумение. По този начин, заедно с Европейския банков орган, ще разполагаме с необходимите инструменти, които да ни позволят да управляваме и да финансираме изпадналите в затруднение банки. Без обаче този път да опираме до дънакоплатеца, както направихме в миналото. Този път не той ще трябва да помага на банките. Задачата ни беше трудна но тя стана още по-трудна с оглед на развитието на економическото положение. От 2010 година пазарната криза бе съпроводена и с криза свързани с публичния дълг. И това се отрази на еврозоната, което означаваше, че трябва да ускорим ритъма и да стимулираме още по-голяма интеграция и създаване на единния механизъм за надзор. Този механизъм трябваше да бъде съпроводен с достойни за доверие банкови институции. Знаете, че от септември насам в рамките на два етапа ви представих законодателното предложение в това отношение. Затова бих искал да благодаря на вас, както и на всички председателства, които взеха участие. Председателството на Кипър, на Ирландия, на Литва, Поздравявам също така и господин Венизелус, гръцкия министр, за активното участие на Гърция. Благодаря също така и на Янис Томарас, министъра на финансите в Гърция и на целия негов екип. Ускорихме ритъма, както казах. Всички знаете, че от самото начало имахме една и съща амбиция, включително Европейския парламент. Още 2010 година приехте незаконодателен доклад, който призоваваше за създаването на такъв механизъм, както и за създаването на фонд за финансова стабилност. По този начин вие а, предрешихте това, което създадохме в последствие и по-специално надзорния борт. Малко по-късно всичко се превърна в реалност. Първия етап беше преминат и на втория етап създадохме един надзорен механизъм за всички банки в еврозоната. Те трябва да прилагат едни и същи правила, правилата на вътрешния пазар. Прилагайки по по-интегриран и ефективен начин тези правила, това ще спомогне и за економическото положение. Благодаря на Свен Гиголд и на всички докладчици в сянка в това отношение. В рамките на Европейската централна банка бих искал да благодаря на целия екип, на председателя, както и на заместник-председателя. Те също се включиха активно и доведоха до оперативното изпълнение на механизма. Въведохме стрес тестовете, които ще допринесат за по-голяма прозрачност сред действията на банковите институции в Европа. Трябва обаче всичко да се гради на два стълба – надзора – и а, превенцията. Нещ... Работата ни съвсем не беше лесна по отношение на надзора, имайки предвид основните залози и първоначално разединените гласове в Европа. Трябваше да проявим много прагматизъм. Знам, че от всички ни се изискваха доста а, усилия, за да се стигне до споразумение. Споразумението от 20 март е добро, затова благодаря на Елиза Ферера и на Шаран Боус както и на докладчиците, на Свен Гиголт, на Вики Форд. Всички работиха упорито в рамките на трудните преговори, които веднъж дори продължиха над 17 часа. 17 часа преди да стигнем до съгласие. Мисля, че изпълнихме задачата си приехме условия за утвърждаването на банковите институции, за тяхното оздравяване и възвърнахме доверието в еврозоната и еврото като валута. Бих искал да напомня на тези, които ни слушат извън тази зала, какъв напредък отбелязахме. Промени се парадигмата от сега нататък посредством инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници ще могат да се гарантират финансовата ликвидност на всички банкови институции. Този механизъм беше въведен в началото на кризата преди 6 или 7 години. Мисля, че можем да преброим на пръстите на едната си ръка случаите, в които в рамките на кризата е трябвало да прибягваме към публични средства. Със сигурност, ако имахме този механизъм преди, кризата щеше да ни удари по-малко. На следващо място положението на вложителите. Гарантират се всички влогове под 100 000 евро. Това е и ще продължи да бъде така. А, дори над 100 000 евро рискът от загуби е малък. Както за дънкопаците, така и за малките и средни предприятия. На следващо място в Европейския съюз се въвежда механизъм за подготовка за предстоящи кризи. Аз съм работил в областта на околната среда, там има много екологични катастрофи. Винаги щетите ни струват много по-скъпо от превенцията. Когато трябва да оправяме щетите, ако сме били подготвени а, за тях, винаги ще ни излезе по-ефтино. Това е принципа в рамките на околната среда, който искахме да въведем и за банковите институции. Всяка банка трябва да бъде платежоспособна и трябва да бъде оздравена в случай на някакви затруднения по най-безболезнения начин. На следващо място в еврозоната и всички държави членки, които желаят да участват, ще се прилагат ефективно правилата, ако се въведе механизма. Имаме механизъм за оздравяване борт, който е доста ефективен. За съжаление, Европейската комисия и съвета понякога трябва да се намесят в случаите, в които трябва да се вземе решение от борда, но това само показва с какви важни задачи сме натоварили този борд. Необходимо е ефективно финансиране, което се прави на вноски в рамките на 8 години като след 2 години трябва да имаме 60% от първоначално предвидената сума. Като цяло финансовия пазар беше запазен благодарение на директивата за оздравяване, която фактически води до прилагането на единните правила в 28-те държави членки. Уважаеми дами и господа депутати, бих искал да ви благодаря. Благодаря на коментарите, които направихте за Европейската комисия. Ние работихме с желание, положихме много усилия и това е в реда на нещата. Благодаря на всички от моя екип и на всички от Генерална дирекция Вътрешен пазар, всички в службите на Европейската комисия, които работиха с вас. Вие приехте компромисните предложения, преговорите не бяха лесни, по-специално по отношение на междуинституционалното споразумение. Трудно беше да се приеме компромиса за много от нас, но в крайна сметка обединяването на финансирането, създаването на борда и въвеждането на инструменти за публично подпомагане, както и намаляването на сроковете за изплащания на ам, вложителите, станаха възможни благодарение на вас. Запазихме същото ниво на амбициозност, текста ще допринесе за възвръщането на доверието. Но да не забравяме, че всичко се гради на тези два стълба. Мисля, че това е най-амбициозният ни проект от въвеждането на еврото на сам. В този контекст, както днес, така и за бъдеще, ще трябва да внимаваме за това, което бе прието и в Г20, за да видим дали ще имаме необходимите резултати. Необходимо е време, за да може да коригираме евентуално текстовете, да видим дали те ще работят на практика. Аз ще продължа да работя за финансовата стабилност. Както казахте и вие преди малко, ако се възвърне доверието, ще може на тази добра основа да въведем повече прозрачност и повече отговорност. Малко повече морал, малко повече етика трябва да има там, където изчезнаха. Това е в полза на растежа в Европа. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега ораторите от името на групите, от името на НП, господин Бал за две минути. Благодаря, госпожо председател. За мен Банковият съюз е най-важният проект от гледна точка на законодателството през този мандат. Съгласен съм с господин Бърние, чието аргументи са в съзвучие с тези на нашата група. Аз обърнах внимание на третия стълб – и много съм удовлетворена от това, че системата за гарантиране на влоговете вече е факт. Не можем да не сме доволни от резултатите. Ще хвърля за, за малко поглед към миналото. Преди две години ние в пленарната зала приехме текст на първо четене и след дълъг период от блокиране от страна на съвета, на 17 декември 2013 година успяхме да, пристигнем, да постигнем споразумение с съвета. Европейска гаранция за вложителите е изключително важен факт за вложителите, тъй като 100 000 от техните спестявания са гарантирани безусловно. Това означава, че дребният вложител ще разполага с вградени гаранции. Европейския съюз доказа, че е в състояние да предприеме дейности и действия решително. и трудностите на банките няма да се прехвърлят върху държавния бюджет. Ние полагаме основата за, важ... за отговорна финансова система. В това сме уникални. Разполагаме с широка основа за предотвратяване на кризи. Аз мисля, че успяхме в много голяма степен да постигнем това, което си бяхме поставили за цел. Благодаря от името на социалиста госпожа Ферейра за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. В края на мандата Европейският парламент ще приеме три важни съставни части от мерките за борба срещу финансовата криза. Това е, може би, най-важният законодателен акт, който приехме след 2008 година. Спасяването на банките отне 26% от БВП на Европа. Спасяването на банките създаде изключително трудности за много страни. Още през 2010 година ние казахме това. Господин Бърния спомена доклада по собствена инициатива на парламента. Ние призовахме комисията да предприеме е, храбри действия. И под ръководството на комисаря Бърния ние получихме отговора. Банките имат ключово значение за европейската економика за здравето на фирмите и семействата най-сетне разполагаме с европейски правила за управление по предвидим начин банковите кризи. Приели сме правила за вътрешна рекапитализация, така че акционерите и е, да бъдат първите, които да поемат е, е, тежеста. Също така сме приели гаранция за гарантиране влогове до 100 хиляди. За еврозоната и страните, които се включат, амбицията е много по-висока. Е, Банков съюз с единен надзор в центъра на който е ЕЦБ. Това ще бъде факт през тази година. Също така имаме ясна система за оздравяване и преструктуриране на банките. Обедена съм, като докладчик, че ние ще дадем своя принос за, към усъвършенстване на текста на съвета. Онова, което приехме, дава правомощие на ЕЦБ да обяви дадена банка за нежизнеспособност, което ги освобождава от политически натиск фонда за оздравяване на банките ще бъде 70%, той ще бъде по-европейски и по-ефективен. Преговорите бяха трудни и аз искам да благодаря на Шаран Силви, Корин, Свен, трите жени и един мъж, които са част от нашия екип. Благодаря им за усилията и издръжливостта. Благодаря и на ръководителите на политическите групи, особено на ръководителя на моята група на социалистите и демократите и председателя на парламента, разбира се. Всички ние работихме в тясно взаимодействие и с решимост. Промених взехме Европейския парламент и го превърнахме в солиден партньор в преговорите. Съвета разбра това. Благодаря на гръцкото председателство и министър Яни Стурнарас и председателя на Еврогрупата господин Дейзенбум за огромните усилия за усилията. Благодаря и на целия екип. И разбира се, без служителите ни това, всичко това щеше да бъде невъзможно. Трябва обаче да следим внимателно за изпълнението. Съветът изрази ангажимент, че ще ратифицират между правителственото споразумение преди януари 2016 година. Приветстваме факта, че ще има кредитна линия е, веднага след влизането в сила на фонда за оздравяване. Надяваме се, че различните инструменти, които предприехме, ще няма да налагат е, средствата на данакоплаците да се използват и също така, че ще се доизгради системата за гарантиране на влоговете. Ние създадахме основата за разкъсване на връзката между банките и държавите членки. Да защитим банките и данакоплаците и когато се изпълни този текст, тогава ще можем да сме сигурни, че са постигнати резултати. Благодаря сега от името на либералите, господин Клинц. Благодаря. Финансовият сектор ни обвинява в а, а, това, че сме ги засипали с цунами от регламент. Мисля, че всички теми, по които работим, са напълно легитимни. И сега тези текстове трябва да се приемат, за да се гарантира стабилността на сектора. Както каза комисария Бърние, ние не трябваше да започнем от тук, ние трябваше да започнем с Банковия съюз поради фаталната връзка между държавния бюджет и банките. Трите стълба са много важни. Първо, единия надзор. Надявам се, че благодарение на него няма да има регулаторен туризъм, което е най-добро за защита на вложителите. Надявам се, че няма да има конфликт на интереси между надзора и другите страни и прегледа на качеството на активите, което беше предмет на огромни усилия и няма да изложат на риск Европейска централна банка. В миналото те не направиха достатъчно надежна оценка на банките също, освен това, не бива да се допуска политическо внимание, политически натиски. Сега с рекапитализацията с вътрешни средства на данакопаците няма да се налага да плащат сметката за трудностите на банките. Рискът и отговорността ще вървят ръка за ръка Предвиждат се 60% взаимни фондове. Надявам се, че когато започнем изпълнението, малките банки, спестовните банки ще усетят ползата от принципа на пропорционалност и разпределението на риска което е важен принцип. Мисля, че някои дейности трябва да останат национални. Нека не прибързваме. Благодаря. Благодаря, казва председателката господин Ламберт за групата на зелените две минути. Благодаря, госпожо председател. Никога повече това положение. Колко пъти сме чували това? Винаги сме казвали, никога повече да накопладеца не трябва да плаща а, за банките. Никога повече, казваме. И днес на последното заседание на нашия парламент ще приемем текста, който започва да превръща в реалност тази амбиция да защитим да накоплатеца от банковите институции. Текстовете, които ще бъдат приети днес, представляват напредък в това отношение. Да, акционерите, кредиторите на банките ще трябва също да си бръкнат в джоба, а не само да накоплатеца. Но не мога да не се изненадам от факта, че по време на преговорите държавите членки, подкрепени от Европейската централна банка, подкрепени от част от служителите на Европейската комисия и част от екипа на господин Рен, който е либерал, а, не мога да не се изненадам, че те се бориха за да се внесе в текста идеята за превантивна рекапитализация преди съответната банкова институция да изпадне в затруднение. Това означава, че ние започваме да помагаме на банката още преди тя да има риск да фалира. Това означава, че а, ще, а, няма да има рекапитализация, освен ако не започнем да го правим на превентивен етап. А това е неприемливо. На следващо място. Банките могат да бъдат транснационални, но ако имат затруднения, изведнъж се превръщат в национални банки. Затова текста за оздравяване на банките представлява напредък, защото преминаваме към по-голяма федерализация при управлението на кризите. Но още веднъж големите банкови институции, когато изпаднат в затруднение, ще бъдат управлявани от консорциум от държави, а не от Европейската комисия. И накрая, господин Барние, единственото нещо, за което съжалявам, е, че основният текст, който трябваше да сложи край на а, така наречените прекалено големи банки, които не можело да фалират, този текст идва твърде късно, така че ние не можахме да го разгледаме. Големите банки банкови институции, които не можело да бъдат оставени да фалират, а, са банки, които не трябва да влизат в този текст. А вашия текст говори именно за тези банки. Аз съжалявам, че ние не можахме да се произнесем по него. Благодаря. E Благодаря. Сега госпожа Форт, две минути. Благодаря. Разглеждаме три основни части по, преди да гласуваме за банките. Първата част се отнася до глобалните промени. Там се разглеждат допуснатите в миналото грешки. При фалит или трябва да се стигне до неприятен фалит или пък да се спасява банката с публични средства. Регламента променя нещата сега, кредиторите, а не дънкопаците ще плащат и парите на обикновения данекоплатец ще бъдат на сигурно място в сметките. Така ще постигнем задачите, поставени на заседанието на Г20 и радвам се да включа сред тях на Английската централна банка. Благодаря ви, колеги. Втората част се отнася до гаранциите. Правилно е не купаците, банките да плащат при фалит. В някои държави има схеми за защита на депозитите. В други страни, като моите, моята, това се постига чрез налагане на специален налог. Различни са подходите, важно е те да работят и да бъдат спазвани. Третата част – банковият съюз. Тук еврозоната реши да предприеме по-амбициозен подход и решенията, които до сега се вземаха на национално ниво, ще се вземат на европейско ниво в по-голяма степен и средствата ще се слагат в едно. Разбирам го а, от гледна точка на страните от еврозоната. Обединеното кралство обаче не е. И за това ние искаме да не се е, нарушава защитната страна, между, е, стена между тези, които са част от еврозоната и държавите, които са предпочели да не бъдат е, в нея. Да се зачитат националните подходи, където те са уместни и да се разбира, че някои държави се стремят към по-тесни връзки вътре в Съюза, а други не. Благодаря. Благодаря. Сега от групата ГОЕ госпожа Матиец. Благодаря, госпожо председател. Когато избухна финансовата криза, имаше световни лидери, които ни оглушиха с декларации, ще въведем обща регулация на пазарите, драконовски мерки за да не се допуска подобна ситуация. Е, 26% от БВП на Европа бе необходимо, за да се спасят банките. И а, пак не стигат средствата. Европа трябва да въведе ред в финансите си, но това още не се вижда. Проектът за банковия съюз е най-добрият пример за това как се дават обещания, после не се спазват. Европа не изгради необходимата регулативна рамка за финансовия сектор. Институциите предлагат един супер централна банка, която да иземе всички политики в областта на монетарната, а, монетарната а, сфера а, и, в, и на практика да м, изземе един огромен мандат. Това не е демократично. Особено за съюз, който а, твърди, че е най-демократичният в света. Сега а, създаваме фонд за оздравяване – но той ще се изгради след 8 години. за 8 години я Камилата, я Камиларя. Много хора може да мислят по друг начин след 8 години. Ние не ви вярваме, като ни обещавате тези неща. А, това всъщност е единственото хубаво нещо в този пакет. Като планове. Мисля, че е необходима реформа, за да се изправи отново Европа и да тръгне по правия път, но като цяло финансовата система се нуждае от подобрение. Благодаря. Господин Пашка от името на групата на Европа за свобода и демокрация. Благодаря много госпожо председател. Господин комисар, в момента в моята страна банковата система е, е стабилна. В резултат на банковия съюз младши може да се сблъска с проблем, проблеми. След приватизацията на банковата система, тя е в ръцете на чуждестранни банки. Дъщерните дружества ще се превърнат в клонове и ще станат начин за източване на ликвидност от страната, в която работят, към държавата, където се намират банката майка. Ние няма да можем да блокираме изтичането на средства в чужбина. Аз смятам, че идеята за банков съюз се, се основава на тайни помисели, за да се заздравят разклатените банки майки чрез източване на, клоновете им в други държави. Така може да се осъществяват нечисти финансови схеми и това да има големи последици. Благодаря. Благодаря. Госпожа Синклер не присъства в момента в залата, за това преминаваме към Други записали се. Е, госпожа Вортман Кол. Заповядайте две минути. Госпожо председател, днес е забележителен ден а, за Европейският паричен и банков съюз. А, Създаването на Европейския банков орган, както и изграждането сега на фонд за оздравяване, означава, че стабилността на банковия сектор се урежда на европейско ниво. Това е повратен камък за нас и за економиката. Позицията, която изрази съвета през декември, бе неудовлетворителна в редица отношения в частност, когато става въпрос за държавите членки и първите години от прилагането на новите инструменти. Стои въпроса дали правилата ще се прилагат по един начин навсякъде. Както и да е, сега вече не е данакоплатеца, а инвеститора и кредитора а, ще поемат а, а, първо а, сметките. Това означава, че акционерите няма да носят всичко като отговорност сами. Искам да благодаря на колегите на Мишел Барние и на председателя на Еврогрупата за, да, за постигнатото. За последен път се изказвам като европейски депутат е и с гордост отчитам какво сме направили, за да се преборим с финансовата криза. Комплектът от 6 нормативни акта, от, след това от двата нормативни акта, създаването на едините механизми и сега на, на фонда за възстановяване и оздравяване. Ще трябва време, е, за да се проявят е, е, в практиката резултати от тези мерки. Но сега е важно да отбележим, че като европейски страни ние можем да превръщаме в дела своите думи. И а, това е важно, а, за да подкрепяме економиката, малките предприятия и създаването на работни места за всички. Благодаря. Благодаря, господин Санчес Преседо. Минута и половина. Госпожо председател, приехме доклад за изисквания към капитала и други мерки за преодоляване на кризата. Трябва обаче да предприемем допълнителни стъпки. Сега предстои приемането на фонда за гарантиране на влоговете и обща рамка за оздравяване и възстановяване на кредитни институции. Това е още една стъпка напред към защита на данакоплаците в случай на криза. Това е важно изискване за банковия съюз и за прекъсване на връзката между частен дълг и обществен дълг бих искал да, удовлетвори, да изразя своето удовлетворение, защото след приемането на надзорния механизъм ние положихме огромни усилия за приемане на фонд за оздравяване. По този начин ще се ускори напредъка и ще гарантира участието на Европейския парламент като законодател. Ние обаче трябва да продължим работа по структурните реформи, така че да има единен механизъм за гарантиране на влоговете. Трябва да работим и за данъчното облагане. Ние имаме нужда и от данъчен, и от банков съюз. Благодаря господин Шмидт за минута и половина. Госпожо председател, Банковият съюз е може би най-важният текст, който ще гласуваме през този мандат. Ние създаваме ясен надзорен орган. Целта е да накоплаците да не плащат цената за е, трудностите на банките. Системата за гарантиране на влогове е много важен елемент от самото начало. Е, ще помогне да преодолеем недоверието. Винаги смятах, много хора смятаха, че няма да създаде еврото, че е, Гърция ще излезе от еврото те бяха опровергани. Хората не, е, като че ли не разбират колко силна може да бъде Европа в трудности. Европа успява да излезе от най-тежката криза. Поздравления! Ирландия и Португалия също се възстановяват. Европейския съюз прояви своята трудност в тежки времена. Реформите обаче трябва да продължат, госпожо председател. Аз мятам, че е жалко, че Швеция не е в банковия съюз. Това не е полезно нито за банките, нито за най-големите и клиенти. Това ще намали влиянието на Швеция. Това е последната ми реч като депутат в Европейския парламент. Благодаря на председателя, на комисаря, на председателя на съвета. Свършихте чудесна работа и се надявам, че моята страна в крайна сметка ще се присъедини към Валутния съюз. Благодаря, господин Гиголт има думата за две минути. Госпожо председател, господин комисар, господин председател на съвета, колеги, Съвсем набързо, Банковият съюз е най-сериозната стъпка за този мандат. Създадахме система за европейски надзор и имаме общи правила за оздравяването и преструктурирането. Целта е в бъдеще не да накоплаците да плащат цената на проблемите на банките, а да, и, да се засили економическата отговорност. Остават още обаче няколко елемента. Данъчното облагане на финансовия пазар, данък върху финансовите операции все още не е прият и все още няма решение за случаи, в които банките са толкова големи, че е, би било много трудно те да бъдат преструктурирани с най-добрата архитектура. Ето защо трябва да се приеме подобно предложение. Комисията работи по въпроса. Какво е участието на парламента във всички тези законодателни актове? Ние настоявахме за по-европейски, по-ефективен модел, особено по отношение на оздравяването, направихме сериозна крачка напред. Междуправителственото споразумение, което върви успоредно с законодателството, е нарушение на правилата от страна на съвета и Европейската комисия нямаше коражът като пазител на договорите да се пребори. Е, притесняваме, че и економическия и финансов комитет се опитва да подкопае нашите усилия. Рекапитализацията е ограни... Е, сега ще бъде прокарана през задната врата. И ние, господин комисар, ще бъдем против, тъй като и тук е, трябва да се носи отговорност. Благодаря господин Стрейчек за една минута. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, да, и аз мятам, че банките трябва да бъдат наказани. Трябва да бъдат наказани за това, че е, винаги е било по-безопасно да се кредитира правителството, отколкото стопанска дейност. Резултатът беше срив. Господин Веницелов беше прав. Банковият съюз трябва да раздели държавния дълг от банковите институции. Това обаче е невъзможно, защото предложението, което обсъждаме, няма да доведе до автоматично рационално поведение от страна на правителствата. Те няма да реформират веднага това, което не може да се реформира. Не смятам, че Банковият съюз е правилната стъпка напред. Благодаря господин Хунти за една минута. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко години капитализмът тип казино се срина. Това явление засегна всички и успяхме да намерим огромни суми пари в момент, в който огромен брой хора са без, без работа. Спекулантите успяха да натрупат огромни печалби. В Гърция беше прията меморандум и споразумение за строги економии. Последваха ни и други страни Кипър, Италия, Испания. Всички господа Саркози, Барозо пожертвах, ни пожертваха съветът, комисията, Европейска централна банка и за съжаление мнозинството от този парламент дадоха карт бланш на банковата система в момент, в който се стремим към възстановяване, банковия съюз ще засили банките зомби и банковата система ще продължи да ражда е, балони и кризи. Благодаря господин Хелмер за една минута. Госпожо председател, направените предложения са неадекватни за еврозоната и за Европейския съюз като цяло. Без съвместна система за гарантиране на влоговете не може да има банков съюз. Разбираемо е, че германците не искат съвместна система, защото в крайна сметка ще платят цената за разхищенията на други страни. За съжаление, ние не можем да гледаме как лондонското Сити бива спъвано от бюрократични ограничения. Има обаче цяла и други проблеми. Различни форми спасения са били прилагани, но няма резултат. Истинската язва Европейския съюз, от който няма смисъл. Упоритостта на възрастни ръководители, отказа им да видят безполезността на проекта им, не, не дава възможност малото поколение да има бъдеще. Достатъчно страдахме време да се демонтира еврото. Uh, Mr. Elmar, there is a blue card for you. Има карта за вас, господин Роджер. Приемам. Господин Хелмар, ако считате, че тези предложения са неподходящи и неприемливи, тогава защо вашата група не се появи на нито една среща по време на преговорите през последните пет години? Това е толкова важна тема спасяването на банковата ни система. Вие защо чакахте до последната среща, последното заседание на този парламент, преди да си мръднете пръста, за да чуем и вашия глас? Well, thank you, Vicky. It's, it's... Благодаря ти, Вики. Винаги е, е добре да те чуя групата ни е малка, ние сме структурно младсинство като евроскептици и ние сме против проекта за Европейски съюз като цяло. Не може да следим всяка тема отблизо, без значение колко е важна. Аз имах възможност да изложа позицията си по темата днес и ти благодаря за въпроса. Грация, онореволе Гозе, две минути. Благодаря ви, господин Гозес. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, господа представители на съвета, за мен е удоволствие да установя, че по-голямата част от нас тук, с малки изключения, успяхме да доведем до успешен край амбициозното предложение на Европейската комисия. Господин комисар, вие с упоритост изведохте напред това предложение. Работата на парламента и на съвета говори за политическа воля за по-голяма ефективност при економическите действия в Европейския съюз. Необходимо е да благодарим за усилията на всички, които положиха такива. В края на този мандат е, е редно да го направим, защото спазихме доста амбициозен график в е, доста труден економически контекст. В рамките на мандата поставихме стълбовете на Банковия съюз – Въведохме системата за оздравяване на банковите институции с единен механизъм и създадохме единен механизъм за гарантиране на влоговете. Целта, крайната цел на тези текстове е да се възвърне доверието на данакоплаците в банковата система, както и да предпазим данакоплаците от нови а, е, кризи този мандат разгледахме и а, регулирането в рамките на финансовия сектор. Това, което приехме, ще ни предпази от а, възвръщането на системни кризи и със сигурност банките вече ще бъдат в услуга на економиката. Успяхме да преодолеем разногласията по отношение на надзора в Европейския съюз и по отношение на обединяването на гаранцията за влоговете. Всичко е, това е плод на нашето общо усилие за постигане на по-добри решения. Вие, господин комисар, допринесохте активно за този успех – както казахте и в днешната ни дискусия. И черешката на тортата беше вашата дейност като цяло. Вие наистина сте образец. Благодаря ви. Грация, онореволе Берес. Благодаря, госпожа Берес, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин председател на съвета, господин комисар. В Европейския съюз имаме 26 милиона безработни. Това е рекорд, така че трябва да се обърнем към банковите институции, които доведоха до задълбочаване на държавния дълг. И сега ние приемаме текстове, които са изключително важни за функционирането на вътрешния пазар и говорим за три стълба. За първи път ще поздравя господин Хокмарк. Това рядко се случва, защото вие казвате в доклада си, че има затруднение и трябва да се преструктурира дейността на банковите институции. Европейските данакоплаци и европейските граждани като цяло не трябва да бъдат първите, които да подпомагат банките при финансови затруднения от 1 януари 2016 година нататък. Кредиторите и акционерите са тези, които най-напред ще трябва да си бръгнат в джоба. Чрез приемането на доклада на Питър, Схемата за гарантиране на влогове ще бъде хармонизирана в Европа. В случай на фалит банковите инсти... на банковите институции европейските данакоплатъци в рамките на 7 дни ще могат да получат обратно до 100 000 евро. Направихме това обещание, извинете, го изпълнихме. И не на последно място, доклада на госпожа Ферейра. Много труден доклад беше. Колежката се бори е, упорито през последните месеци. Нашата група също допринесе за дискусията. По този начин ние показахме, че съществува европейско измерение, което позволява да се преодолеят подходите на някои държави членки. Показахме, че е възможно да има банков съюз и че е възможно да се пречупи тази взаимозависимост между държавен дълг и публично финансиране на банковите институции. Благодаря на госпожа Ферейра. Сега ще можем да навлезем в същината на нещата, които са от интерес за нашите данакоплаци и са значение за растежа. Благодаря. Благодаря ви. Господин Куте, една минута. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да подчертая, че по наше мнение Банковия съюз е важна крачка напред в правилната посока. То е необходимо, ако желаем да имаме и валутен съюз. За тази цел се нуждаем и от ясна регулаторна рамка, за банковите институции и за економическата политика като цяло. Разбира се, е, имаме някои критики. Целите на Банковия съюз и предвидения фонд имат за цел да защитят европейските данакоплаци. Но финансовите средства в фонда будят безпокойство у нас. Питаме се дали те ще бъдат достатъчни. Все още имаме някои съмнения в това отношение. Може би е редно да преразгледаме малко текста. На следващо място, принципът too big, big to fail – преколено големи банкови институции, които не е възможно да бъдат оставени да фалират. Това е истинско предизвикателство за колегите, които ще трябва да заседават тук в тази зала през следващия мандат на парламента. Надявам се, че те ще успеят да намерят решение. Благодаря. Господин Фербер, минута и половина. Много благодаря, госпожо председател, господин комисар, представители на съвета, колеги. След пет години в парламентарен мандат, с гордост можем да отчетем пред гражданите, че постигнахме това, което обещахме. Стабилен финансов пазар, спасяване на дънакоплатеца при евентуална последваща финансова криза. Мисията е осъществена. Можем да рапортуваме днес. Успяхме да изработим редица регламенти за финансовите пазари. Днес ще гласуваме допълнително законодателство, което ще направи така, че да доизградим банковия съюз, така че финансовия сектор сам да поема отговорност в случай, че рисковете, които поема, се случат. Смятам, че това е основен успех на е, този законодателен мандат. Е, възможността заедно да изработим тези е, нормативни актове. За доклада за пазара на финансови инструменти. Работихме с редица председателства. Много пъти съм имала възможност да говоря е, и е, работя с комисаря Барния. Чрез намерените съвместно решения, мисля, че ще е, изградим модели, които ще бъдат, ще докажат своята полезност в бъдеще. Благодаря, господин Доменичи. Благодаря, господин госпожо Анджелили. Това е последното заседание на този мандат и е редно да направим равносметка на банковия и финансов регламент. Можем ли да сме доволни и да, и не? През, в изказванията тази сутрин от колегите бяха подчертани някои положителни страни, но има и отрицателни. Положителна е работата, която беше извършена по механизма за оздравяване, за гарантиране на влоговете и опитите за защита на гражданите и да на купаците но сроковете за взимане на решение и прилагане на нормите са твърде дълги. аз съжалявам, че по време на този мандат не успяхме да при, да довършим проекта за разделяне на търговските банки и другите. Е, това трябва да бъде приоритет на следващия мандат. Трябва да ограничим тенденцията към прекомерно разрастване на банките. Имаме нужда от, централ, от е, е, ефикасна централна банка и трябва да има разлика между големите и малките банки, особено кооперативните банки. Основната цел за нормативната база е да се гарантира сигурност и солидност на финансовата система в обществен интерес, както каза Бенджамин Франклин превенцията е много по-добра и много по-ефтина, отколкото лечението. Благодаря госпожа Подимата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Особено е важно и символично, че на последното ни пленарно заседание по... приключваме работата по важни части от изграждането на банковия съюз с, с а, механизма за възстановяване и единните фондове, както и изграждането на а, схе... система за единен надзор. Това е важно, когато говорим за оздравяването на банковата система в Европа. Здравите банки а, които работят по единни прозрачни правила, са равносилни на защита, защото не дълкоплатеца ще поема след това цялото бреме, а и означава, че банките ще се върнат отново на, като флагмани на економиката. Затова се радвам, че постигнахме тези споразумения. Благодаря на комисията, благодаря на съвета за това, че вие казвате, че е, банковият сектор като основен стълб не трябва да се загърбва е, е, и когато говорим също за единна система за гаранции за вложителите. Чест честито на комисаря Барния. Благодаря за всичко, което направихте. Надявам се да продължите да работите по този начин, за да изградим този жизненно важен стълб на Банковия съюз. Благодаря. Благодаря, госпожа Тайсън. Минута и половина. Госпожо председател, господин комисар, колеги, кой би си представил в началото на този законодателен мандат, че ще можем да довършим изграждането на общия банков съюз с единен надзор, единен, единен механизъм за оздравяване и единна схема за защита на вложителите с гордост можем да погледнем назад а, към а, конкретиката на постигна, постигнатото. А, имахме амбициозен, но осъществен план. Постигнахме го заедно, а, заедно и с съвета и комисията. А, тези, които обичат да използват името на Европейския съюз само за да обещават големи надежди, а след това да ги загърбват, не успяха. Ние положихме реално основите за, на една здрава и либерална банкова система. сега дълъкоплатеца няма да трябва да а, плаща сметката накрая. Това означава въвеждане на цяла система от нови правила. А банките няма да правят каквото си искат. те имат важна роля в економиката. Ще насочат усилията си към това и ще способстват за разкриването на нови работни места. Именно благодарение на съвместната ни работа успяхме да постигнем това. И така ще продължим да бъдем една силна световна сила. Благодаря, господин Карнес. Дами и господа, господин комисар, госпожо председател, успяхме спазихме думата си. Ще е, приемем днес е, е едно а, огромно а, количество разпоредби, което ни помогна да се справим с финансовата криза. Това, е, а, това ще се приветства и от гражданите и от банките, защото ако една банка фалира, обикновения граждани няма да пострада. Надяваме се, че европейските банки сега ще бъдат по-стабилни и ще устояват по-безпроблемно на кризите. Това са общи правила за всички банки, общ надзор под егидата на ЕЦБ. Това ще гарантира равнопоставеност на всички. Ще е, се постигне посредством системата за оздравяване и възстановяване е, това спокойствие и сигурност. Сигурността ще се подкрепи и от единната схема за защита на вложителите. Започваме с, с, е, да, с изграждането на фонд за оздравяване на банките, какъвто отдавна не трябваше. няма повече пари на дънакоплаците да се влагат в усилия да се спасят а, а, слаби банки. Господин комисар, на 4 март тази година вие изляхте с делегиран акт а, и определихте критерии за поемащите финансови рискове, за които се прилагат правилата. Ние като законодатели сме за ясните правила и се надяваме, че комисията ще приложи всички мерки, за да гарантира прилагането на правилата в практиката. Според нас, ако едно лице не е а, определено като поемащо риска, а, то а, трябва да се освободи от изискванията за деклариране на различните а, обстоятелства, а, които се изискват към момента. Ние е, просто настояваме правилата да се прилагат така както са приети, за да може този въпрос, който в момента стои като е, неразяснен, да е, се поясни. Благодаря. Благодаря, господин Столиян. Благодаря, госпожо председател. Поздравления на всички докладчици, които работиха по изключително важните документи, с които се довършва изграждането на Банковия съюз. Искам да благодаря на представителите на на а, съвета и на комисията, и в частност комисаря Барние, работили по темата. Така Европейският е, съюз е, е, ще решава сам проблемите си. Който не вярва, искам да му припомня записаното в декларацията Шуман. Обединена Европа ще се постигне не от днес за утре, не само чрез един план, а чрез поредица от действени стъпки, които ще доведат до фактическа солидарност. Надявам се, че в следващия законодателен мандат ще се приеме предложението на НП за промяна на Европейския съюз. Така че всичко, което вече постигнахме в посока на единен и истински финансов паричен и банков съюз да се реализира и да продължим още по-нататък. Благодаря. Благодаря, господин Фео. Госпожо председател, днес на това заседание можем да кажем, че имаме исторически момент – гласуваме документи за банковия съюз, които са от ключово значение. Искам в отделеното ми време да поздравя Европейския парламент, Европейската комисия, в лицето на председателя Барозо и комисаря Барние и всички, които участваха през 2009 година ние поехме ангажимент да не допускаме да накоплаците да плащат цената на проблемите в банковия сектор. Днес казваме пределно ясно, че това е вече в историята. Банковия съюз е европейски отговор, положителен отговор ще се улеснят задачите на банките, които ще плащат по-низки лихви. Не можем да допускаме съществуващите различия. Остават обаче много трудности. Трябва да защитим вложителите и имаме нужда от солидна система за гарантиране на влоговете и това е основното предизвикателство за следващия мандат. Това е последната ми реч като депутат в Европейския парламент. Но аз ще стискам палци за предприемането на нови стъпки за защита на вложителите. Благодаря на всички колеги в залата за цялата работа, която извършихте и за всички положени усилия мисля, че ние израснахме политически и дадахме своя принос за по-добро решение. Госпожа Хюбнер има думата за минута и половина. Благодаря, господин комисар, колеги. Благодаря на всички, които участваха в разработването на, на тези два законодателни акта. Благодаря ви за това, че положихте усилия да се запази единството на вътрешния пазар. Единия фонд ще може да взима крети на капиталовите пазари, мярка, която ще компенсира факта, че не членуващите в еврото няма достъп. Радвам се, че клаузата за недискриминация ще гарантира равно третиране на останалите. Бързо изграждане на единния фонд е положително. Същото въжи за засилването на демократичната легитимност. И няколко думи за директивата за оздравяване на банките. Много е хубаво, че успяхме да възстановим баланса. Надявам се, че с новите документи Европа ще засили финансовата си стабилност. Това е много важна предпоставка за растежа. Благодаря. Благодаря господин Ланген за минута и половина. Благодаря. Няколко думи към комисаря за вътрешния пазар. Искам да му благодаря за положените усилия. Помня, че не, помня неговия предшественик господин Макриви през 2009 година бяха направени най-първите предложения. Той искаше да гледа състезанията в Ирландия нямаше много време. Но и затова съм благодарен на господин Барние. Банковия съюз няма да бъде панаце, особено що се отнася до фонда за оздравяване. Ние искахме здрава нормативна основа съществуващите документи ще реш... няма да решат наследени проблеми, ще предотвратят бъдещи такива. Проблемите с креди Агрикол, например, ще могат да се облегчат с новите фондове. Много се радвам, че гаранциите за влогове са хармонизирани, но това не е европейска система. Има страни, в които спестяванията са големи и те не бива да плащат цената за банки в затруднение в други страни. Разпоредбите за банков надзор са много важни, не само защото е необходимо да има стрес тестовете. Банковия съюз е много важен, аз съм за, но той не е панацея. Благодаря. И сега 10 души са се записали за спонтанни изказвания. Ще им дам думата на всички, но моля спазвайте ограничението във времето. И не, ще благодаря, благодаря колеги, Гунар, Мариани, всички от е, колеги от всички групи за чудесната работа. Господин комисар, казахте, че кризата е била е, свирепа. И е вярно, ефекта и беше свиреп върху семействата, фирмите, политиката. Нека да ви кажа, нека да ви обясня цифрите, за да не ги забравяме. Нашите данакоплаци в Ирландия поеха ударите. Ние казваме, че в бъдеще това няма да се случва. В Ирландия става дума за 64 милиарда. Споразумението, което лидерите постигнаха през юни 2012 година за прекъсна връзката между банкови дългове и държавни дългове е, трябва да се спазва. Господин комисар, вие говорихте за етика и морал. Благодаря ви за това, че използвахте тези думи за банковия сектор. Успех на всички, успех на унези, които не се кандидатират и успех на унези, които се кандидатират. Председателката, благодаря господин Кели за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Да, действително, днес е важен ден за Европейския съюз. Наближаваме към края на петгодишната ни работа и аз бих искал да препоръчам на всеки го, включително и на комисаря Барние, да защитят тази позиция – през последните пет години свършихме чудесна работа. Аз бих искал да кажа три неща. Схемата за гарантиране на депозитите е от голямо значение за вложителите и за банките. Бонусите на банките се ограничават, това е много важно. И не на последно място понятието за too big to fail, което беше упоменато. Не трябва да а, твърдим, че банковите институции са толкова големи, че да не може да ги оставим да а, фалират. Благодаря. Благодаря, господин Планкович. Хвала лепа, госпожо potpredsjednice. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя комисаря Барние и да му изкажа цялото си уважение за работата, която извърши по време на кризата. Бих искал да благодаря и на двамата докладчици за тези два акта, които ще ни позволят да запълним картината в Европейския съюз. С така създадената система ще може да се постави акцента върху превенцията и финансовата стабилност. Същевременно ще се сведат до минимум разходите за европейските дънакоплаци. В случай, че банковите институции са неплатежоспособни в бъдеще, европейските дънакоплаци не трябва да плащат. Благодарение на настоящата директива засилваме нивото на закрила и нивото на доверие в банковите институции. Благодаря ви. Господин Прендергаст. Е, госпожа. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да благодаря на госпожа Ферейра за ангажираността и, и решимостта да сложи край на последствията от тези финансови бедствия, които настъпиха през 2008 година. Чухме, че това е струвало 64 милиарда а, на економиката, както и около 40% от брутния вътрешен продукт. Затова се нуждаем от малко по- бдителна банкова система. Засилваме надзора, въвеждаме по-стриктни изисквания за капитала. По този начин засилваме системата. Считам, че това е най-важният законодателен акт, който сме приемали в този мандат на парламент. Искаше ми се да го бяхме приели по-бързо и държавите членки да ни бяха позволили да отидем още по-далеч. В случаите, в които имаме оздравяване, това ще бъде направено за бъдеще с по-малко разходи. Благодаря. Господин Манка. Благодаря ви. През 2006 година европейските социалисти внесоха предложение за намаляване на използването на системата. Но десницата и евроскептиците в парламента отказаха предложението, като казаха, че пазара сам ще реши проблема. Но той не го реши и в крайна сметка трябваше да платят тези, които не бяха отговорни за възникналия проблем. Правилата на пазара са добри, но все пак загубите бяха платени от всички. Много от средствата отидаха в данъчни убежища. С тази законодателна рамка се защитават вложителите и се гарантира предоставянето на финансови услуги. Ще се предотвратят по-големи щети върху публичните финансови средства. Както банковите институции, така и акционерите ще трябва да отговарят за а, разходите и да поемат своята част от отговорността. Благодаря. Благодаря, господин Пападопол. Госпожа Пападопол. Благодаря ви. Тази седмица наистина е страстната седмица в Кипър. И тук в Страсбург ние също се опитваме да направим равносметка на това, което сме направили или не сме направили през последните години в справенето с кризата. За съжаление тази равносметка е катастрофална, защото ние бяхме опитни мишки. Върху нас се изпробва механизма за системния риск. И а, всичко, което бе изпробвано, днес се предава в законопроекта. Какво ще направите обаче за моята държава, за Кипър? У нас е не само страстната седмица, защото тази седмица трае вече месеци. Какво мислите да направите за нас? Не може ние да плащаме грешката на всички европейци. Благодаря. Грация, онореволе Томазич. Благодаря, госпожа Томазич. Благодаря ви. Трябва да осигурим закрила на дънакоплатъца, защото, както знаете, че многократно правителствата се допитаха до а, гражданите, когато спасяваха банките. Стигна се до увеличаване на публичния дълг, като по този начин банковите институции допринесоха за финансовата нестабилност. Ние трябва да защитаваме европейските граждани и да накоплаците от нови неуспешни европейски политики. Затова се радвам, че финансовите средства, които се предвиждат за подпомагане на банките, няма да дойдат от джоба на накоплаците. Затова ще подкрепя текста. Благодаря. Онореволе Вулжанич. Благодаря, господин Вължанич. Благодаря, госпожо председател. Това е крачка в правилната посока. Но денят съвсем не е паметен. Не е паметен ден, деня в който се казва, че щетите ще бъдат заплатени от тези, които са ги причинили. Защото кризата е резултат от безотговорното поведение на банките и по-специално от тяхната кредитна политика. Банките а, раздаваха пари, с които не разполагаха крайна сметка на накоплаците платиха сметката. За напред обаче нещата ще се променят. На лице е обаче риска банковите институции да станат държава в държавите. Защото те разполагат с нашите пари, с които могат да създават техните си виртуални пари, които не съществуват. Надяваме се, че следващия парламент ще продължи да работи в тази насока. Благодаря. Грация, онореволе Салавракос. Благодаря, господин Салавракос. Е, Госпожо председател, положително е, че на европейско равнище имаме е, схема за гаранции на влоговете на дребните спестители. Според мен това е много добър опит. Факт е обаче, че при една такава мащабна криза е, не акционерите, а, а дънакоплатеца накрая поема удара. Каквото и да говорим тук. Да не забравяме, че става въпрос и за монетарна криза. И а, има едно о, прилагане на а, процент на загуба към всички. Мисля, че трябва да не забравяме, че живеем в един паричен съюз. Какво става с еврото? Искам да благодаря на всички, включително и особено на комисаря Барние за, услови... за усилията изграждане на този цялостен портфел от документи. Благодаря. Господин Морганти. Благодаря, госпожо председател. Казват се, че при кризи трябва да сравняваме банките, за да не рухне економиката. Това е вярно. Но само защото стигнахме до точка, от която няма връщане назад, т.е. банките са твърде големи, за да бъдат оставени. Гражданите трябваше да платят огромна цена, сега ще плащат и кредиторите, и акционерите ние нямахме кораж да предприемем необходимите мерки предварително. Господин Барние, може би трябва да, да се предприемат мерки, така че да не се повтаря историята. Какво трябва да се направи за да излезем от кризата? Банките трябва да управляват спестяванията на гражданите и да обслужват реалната економика. Финансовите институции, които искат да спекулират на пазарите, могат да го правят спокойно, но не с нашите пари и нашите гаранции. Благодаря. Председателката, благодаря. Думата има комисаря Бърния. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че изминахме заедно много дълъг път. Във връзка с казаното за лондонското Сити. Аз извърших работа, вярно, че е голяма, но тя е заедно с вас. Пътят беше дълъг. Той започна, госпожи и господа депутати, с структурни реформи. Искам да ви напомня, че моят приоритет беше създаването на трите европейски органа за надзор след доклада е, Розиер с е, Европейския банков орган, е, единият механизъм за надзор. В много бързо преминахме е, към е, мерки за еврозоната, добре дошли са и останалите, разбира се. Ясно е, че стабилността на еврозоната е и стабилността или нестабилността на целия Европейски съюз. Така че банковият съюз е изключително важен етап е, е, госпожа Ерейра, господин Гиголт и другите работиха огромни усилия, но мисля, че трябва да отдадем дължимото на гръцкото председателство, на Еврогрупата и огромната роля, разбира се, на Европейската централна банка и преговорите с председателя Драги. Има нужда от общи правила, така че да накопаците да не плащат цената на банките. Приехме директива за оздравяване на банките, също така и правилата за пруденциалност, за пакетът състоятелност и от се изигра много важна роля с пруденциалните правила за 8300 банки. Това са структурни дейности за, за намаляване на риска, за повече отговорност. И първият елемент на отговорността е прозрачността, да знаем кой какво прави. И ние хвърлихме светлина върху мнозина, които не искаха да има светлина госпожа Магинес. Отново ще се върна на въпроса за морала и етиката. Не е за тези тези думи означават да се приемат правила от общ интерес – Моралът и етиката не са несвързани и с поемането на риска. Господин Отмаркара спомена въпроса за възнагражденията. Поздравявам ви за споразуменията в областта на възнагражденията за онези, които поемат рискове. След разговорите с економическата комисия, аз разбирам желанието на парламента органите да бъдат информирани предварително за прилагането на правилата. Ето така тълкуваме ние и ние ще изпратим писмо в този смисъл. Това е пример, в който гражданите очакваха отговор и вие като парламентаристи дадохте този отговор заедно с комисията и съвета. Финансовия свят не смята, че може да прави всичко каквото му харесва, че всичко му е позволено финансовия сектор нека да бъде в услуга на реалната економика, а не всички да обслужват него, както каза господин Гозес. Всички ние положихме усилия. Искаме да, така че да защитим гражданите и вложителите. През последните години бяха приети текстове, които обслужват гражданите гарантирането на влоковете. Трипса, госпожа Берес. Е, банковите сметки на Юрген Клутер и се радвам, е, че тук е и е, колегата, който следеше отблизо текста. Ипотечните кредити, гарантирането и компенсацията на инвеститорите, разплащателните услуги, това са текстове, които засягат ежедневния живот на гражданите и те е, бяха най-силно засегнати от липсата на прозрачност. Ние защи... осигурихме защита за гражданите. И освен това, госпожо председател, мисля, че си заслужава да си припомним основните действащи лица е, сенчестото банкиране, текста на господин Кадрауи, е, дериватите. Благодаря на господин Фел за това, че работи по този е, сектор е, сектор, в който има стотици милиарди непрозрачни е, суми. Е, късите продажби на господин Ламбертс, злоупотребите, някой, от тук нататък някои банкери ще трябва да отидат в затвора. Агенциите за кредитен рейтинг. Доклада на господин Гиголт, доклада на господин Саид, на госпожа Свинбърн. Е, финансовите конгломерати на господин и Още два текста, които са много важни в областта на финансовите пазари. Това са текстове, които са насочени към растежа. Рисковите капитали, господин Ламберт работи по него, Европейския фонд за социалното предприемачество, сектор, който създава работни места. Госпожа Кони беше докладчик. Аз цитирах всички тези доклади, тъй всички служителите, юридическата служба, преводачите извършиха много ценна работа. Работата не е приключила. Мнозина от вас се стремят към преизбиране, за да продължат започнатата работа. Е, е, не финансовата отчетност е, и господин Балтазари структурната реформа на банките. Госпожи и господа, знам, че тези текстове дойдоха с закъснение. Бих искал да направим всичко останали, всички хоризонтални текстове, които засягат 8300 банки за влоговете, е, инвестициите, но след всички тези текстове бяха разработени в детайли и аз се запитах това достатъчно ли е? Да, достатъчно е, ако те бъдат е, приети за всички банки и ако се спазват от на надзорните органи? Отговорът ми е не за 30-те най-големи банки, чието активи са надвижават БВП на страната, в която е тяхното седалище. Това е системен аспект за целия Европейски съюз. Ето защото предлагам структурен реформа, която много от вас, които ще бъдат преизбрани, ще гласуват. Аз ще следя тази дейност, защото смятам, че трябва да се предприеме нещо за риска и неговото разпределяне. И по-нататък за спекулативните дейности които нямат никакво оправдание от гледна точка на общия интерес и економиката. Ето това. Това е, госпожи и господа депутати, трябва да следим за доброто изпълнение на тези текстове, да им се дава оценка, да се допълва, да се коригират при необходимост и също така да се осигуряват условия за равнопоставеност на всички партньори. Напомням, че Европейския съюз е в основата на Г20 и неговия дневен ред за решаване на банковите кризи. Нека да продължим своята работа заедно с американските партньори и други партньори от Г20. Нека всеки да си свърши своята работа. 41 текста. Ето това е работата, която извършихме. Някои банкери смятат, че това е твърде много. Според мен е твърде много липсата на регламентация, саморегулирането, дерегламентацията – която е характерна за някои части на Европа през последните 30 години. И имаме нужда от добро управление, от добро регулиране. Госпожо председател, искам да кажа, че всички политически групи в парламента по един или друг начин участваха в тези доклади, които цитирах. Не е момент за е, самоуспокоение. Твърде много европейски граждани страдат Нека да помислим за тях възосновите, които посочих, да стабилизираме финансовия пазар и на тази основа да положим усилия за е, растеж и възстановяване на способността. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар. Думата има министър Венецелос. кирия проведре. Кирия Κυρίες благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, В Гърция заемах длъжността министър на економиката, може би в най-трудните времена, по време на финансовата криза. Когато това се отразяваше болезнено на цялата финансова система – имахме възможност да намалим гръцкият държавен дълг. И така от личен опит мога да кажа, че решенията, които предстоят да се вземат относно банковия съюз, заедно с единния оздравителен механизъм, бележат исторически поврат наистина, защото прекъсваме онази връзка, която позволява на финансовата криза да се превърне в криза на държавния дълг. Това бе порочен кръг. А, сега полагаме основите за нова структура и това не се постигна лесно. Не е лесно да изградим банковия съюз, за това са нужни още усилия. И аз присъединявам към депутатите, които го, го изтъкнаха в изказванията си. Не е достатъчно наистина да имаме само един система за оздравяване, за оздравяване но необходими са и мерки за защита на влоговете на европейско ниво. Така ще имаме една надлежно изградена и стабилна единна европейска схема, е, схема за защита на а, е, влоговете. Така дисбалансите, разликите между държавите членки и структурните дисбаланси, които се отразяват на е, финансовите, економически а, действащи лица, ще се владеят по-добре. Според мен основен проблем са дисбалансите в ените нива, защото това се отразява на економиката и на малките предприятия. Те имат нужда от финансиране, а в Гърция, например, за да ползват кредит, трябва да платят 6% по-висока лихва, отколкото в Германия. А, така тези дисбаланси се а, превръщат в напрежение на общия пазар. А, това а, е съпътствано от друг дисбаланс, който бе усетен в Гърция, може би по-болезнен отколкото друга, да е именно изтичането на а, капитал към други страни, защото се смята, че там капиталът ще е по-насигурно място. А, това а, е въпрос, който чрез а, общата схема за гарантиране на депозитите се опитваме да решим. А, има и други въпроси а, и а, те са назрели предвид на това, че до изборите остават броени дни. А въпросите се отнасят за това по какъв начин ние работим за европейските граждани, особено тези, които са засегнати пряко, които са без работа. И именно какво ще направи за тях банковия съюз, системата, как ще ги защити. Това са предпоставки ако искаме е, една по-стабилна, по-конкурентна европейска економика, която да стъпва на е, здрава основа. А, това е основен въпрос. Как да се върнем на пътя на а, е, растежа, развитието и новите работни места? Това ще ни помогне да започнем да решаваме и въпроса с младежката безработица. Банковия съюз е важен, а, но не само за а, банкерите, не само а, за поддръжниците на економиката от тип казино, а, банките съществуват за да помагат на економиката и там се усеща на остро болката. А, особено от хората, които са останали на улицата и са тласкани към бедността. От това, което се работи тук, ще имат полза и те. Искам да благодаря на комисаря Барние за неотменната му твърдост и а, упоритост. Важно е особено да подчертаем разделянето на а, банковите а, услуги на дребно от инвестиционните. А, постигаме важни цели с доизграждането на банковия съюз трябва да можем да разделим инвестициите от е, конвенционалните банкови услуги на дребно. Трябва да подобрим е, качеството на кредитирането. Контролните мерки е, ще помогнат за растеж и засилване на инвестициите. Надявам се така ще решим този основен проблем с безработицата, защото всичко това се опира на идеята, че економически и финансов сектор а, са а, тясно свързани с реалната економика. И а, в името на краткосрочни а, печалби често загърбват а, постъпвайки хазартно дългосрочните съображения. Оказа се, че сме в задънена улица и не от... разкриваме нови а, изгледи за добро бъдеще, ако не решаваме този въпрос. Имаме стотици общоевропейски банки. Разгледахме резултатите от стрес-тестовете качеството на активите. Успяхме да отсеем банките от проблемите с държавния дълг. Трябва ни здрава банкова система, но ни трябва а, такава единна на европейско ниво. А, така че да може да се търгува спокойно с държавни облигации и а, финансовият сектор е от една страна, а от друга страна банковия, който подкрепа реалната економика. Ако не ги разделим, а, няма да преодолеем този порочен кръг. А на нас ни трябва а, позитивен кръг. А, искаме да се обърнем към европейските граждани, да говорим с тях за нещата, касаещи бита им и способността им да сложат хляб на масата всеки ден. А, благодаря много. Grazie Ministro, la parola all'onorevole Hockmark, due minuti. Благодаря господин Хокмарк. Tack till kommissionär Barnier med medarbetare. Благодаря господин Барни. Благодаря на комисаря, благодаря а, и на гръцкия министр. Литовското председателство беше председателството, което позволи да се стигне до споразумение между парламента и съвета. Намираме се в доста интензивен законодателен период. Поставяме основите на Европейски банков съюз и на стабилна банкова система за в бъдеще. По-настоящем имаме по-ясни правила – и по-добро равновесие между публичните а, дългове и банковите средства. В периода на прилагане на приятата от нас система трябва да се уверим, че ще се постигнат резултатите, а именно да се увеличат инвестициите, растежа и заетостта. Ще разполагаме с по-стабилни банкови институции – Благодарение на процедурата, която създадохме, ще постигнем банкова солидарност, но и системна солидарност между банките в случай на кризи. Взели сме предвид и взаимосвързаността на Европейския съюз с останалата част от Европа. Днес света има по-голямо доверие в нас защото можем да финансираме инвестициите, които ще допринесат за растежа, от който толкова се нуждаем. Акционерите и кредиторите вече знаят, че ще трябва да заплатят за поетите рискове от тези, които си играят с парите. Необходимо е обаче да отидем по далече бих искала да благодаря на всички, които се включиха в днешния дебат. Получихме широка подкрепа за основните мерки. Сега обаче трябва да превърнем думите в действия. Само така ще се стигне до растеж и работни места, от които се нуждаем. Нека да засилим основите, които поставихме. Благодаря ви, господин Хокмарк. Сега господин Симон. Две минути. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, господин министър. Уважаеми съдокладчици, уважаеми докладчици в сянка, уважаеми колеги, за мен е чест след пет годишни дискусии да мога да сложа край на дискусията по Банковия съюз. чухме позициите на различните политически групи. Смятам, че можем да изпратим силен единен сигнал от наша страна, а именно Европа прави нещо значително за Европейския съюз. Въпреки всички критики, ние успяхме. Ние не се отказахме. Дори си изведохме полука от случилото се. Слагайки край на процеса на създаване на банковия съюз, бих искал да благодаря и на европейските данакоплаци. С новия механизъм ще засилим стабилността на държавите, въпреки банковата криза. За напред можем да се надяваме, че банковите кризи ще бъдат по-малко. Смятам, че изпълнихме задачата си. Работихме много. Положихме основите, на които трябва да надграждат следващите законодатели. Европейския съюз още веднъж показа, че дори в най-лошата криза може да излезе по-силен от всякога. Кризата постави началото на тази нова Европа. Финансовата криза позволи на Европа да направи крачка напред. Положихме поредния камък в изграждането на Европа. Днес Европа е много по-стабилна и ще продължим да работим и да напред по същия начин. Благодаря, господин Симан. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде днес на обяд. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Общо разискване безопасност на продуктите и защита на потребителите. Престои да разгледаме